So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf mit die Sitzung. И така, колеги, бих искал да открия заседанието на парламентарната ни комисия. Първо, по проекта за дневен ред имате ли бележки? Ако нямате, проекта за дневен ред е, е прият. Имам няколко съобщения. На английски ще ги направя и ще бъдат включени в протокола. Първо за тристранните срещи е, по директивата за акционерните права. Водеща комисия е правната, но имаме и е, споделени компетентности съгласно правилника, член 54 на 27 октомври в е, присъствието на Джордж Фридън от Люксембургското председателство и комисаря Юрова беше проведено първото заседание. Докладчика Людвигсон беше представител на нашата парламентарна комисия. Бяха представени позициите на всяко от институциите по основните аспекти на предложението и бяха посочени е, въпросите, по които ще се работи по-нататък е, на експертно ниво до следващото заседание. Определението за понятието акционери, управлението на активите, институционалните инвеститори отново бяха обсъдени съгласно споделените компетентности по член 54 от правилника и беше засегнат и въпроса за докладите по отделни държави във връзка с прозрачността. Още не е определена дата за следващото заседание. След това Регламента за финансовите показатели има едно предложение да се внесе такъв регламент с категоризация на основните показатели на показатели от първостепенна важност, от съществена важност и второстепенни с участието на колеги е, и на компетентните е, органи е, бяха обсъдени възможностите за компромис, който да бъде обсъден на предвиденото за 24 ноември заседание. И сега обобщение на препоръките и решенията от заседанието на координаторите на 29 октомври беше взето решение да се обсъдят следните предложения. Платежоспособност 2 на 1 декември, мисля, че трябва да, да изчета всичко. Не, няма да го направя. Всички знаете пълните заглавия. Координаторите решиха да отложат издигането на кандидатурите за предложенията за секуритизацията и стандартите за нея, изискванията за предварителен контрол и инвестициите. Мнозинството от координаторите решиха да не се изготвя становище по кризата с платежния механизъм. За сега беше поискано да се а, отбележи и особено мнение на един от координаторите, имаме го в протокола, беше взето решение за устен въпрос по економически и паричния съюз на Европейския съюз за 17 ноември. За сега в предварителен порядък се предвижда заседание, но секретариатът в срок от 24 часа ще съобщи окончателните подробности. Ще проверя молба от бюджетната комисия за доклад по собствена инициатива за бюджетния капацитет в еврозоната. Координаторите в парламентарната комисия приеха, че член 55 от правилника е приложим към отправеното от бюджетната комисия предложение. Имаше и други комисии, които поискаха да участват. Добре. Аз знам как се развиваше въпроса на председателския съвет, затова ви питам. Имаме следните предложения за резолюции, петиции. Тук мога да ви съобщя една безкрайна поредица от числа. Можете да ги намерите в протокола. Това са съответните номера на петициите. From this year B80825, from this year B80830, from this year b 80 831 from this year, B808. Всичките от, а, от тази година са сигнатурата за резолюции по петиции. B80888, B80889, b 80900 B80908, B80911, 911, good number, B80912, B80916, B80919, B80938, B80974, B80981, B81034, and that's it. All the details will be found. Това бяха номерата, но така или иначе, както ви казах, ще ги намерите в протокола. освен ако най-малко един координатор не възрази, е, ще бъде изготвен е, стандартен отговор по целия този списък, е, но общо решение беше да не се приема резолюция за последващи действия. Ето това бяха съобщенията. Надявам се, успяхте да проследите числата най-добре е да ги а, е, а, е, прочетете. Утре сринта ще имаме допълнително е, съобщение. Сега продължаваме по дневния ред. Споразумението между Европейската общност и княжество Лихтенштайн, предвиждащо мерки с равностоен ефект а, за, а, във връзка с данъчното облагане на доходите от спестявания в формата на лихвени плащания. И така сега минавам народния си език. Докладчик имаме по тази тема. Разбира се, първо ще чуем докладчика и след това докладчиците в сянка, за да ни въведат в темата. Координаторите взеха решение всички данъчни въпроси да се разглеждат на основата на ротационната система. Сега а, за Лихтенштайн е каре, после имаме Андора, Монако, Сан Марино и към тях ще приложим ротация. Така политическите а, групи могат да си изберат любимата си страна. Екаре по ротационната система получи Лихтенштайн. Сега искам да дам думата на господин Ставаци. Скъпи колеги, първо трябва да кажа, че колегата не е в състояние да присъства тук, защото има друг неотложен ангажимент. Той смята, че това споразумение е важна стъпка в по-успешната борба срещу данъчните измами и избягването на плащането на данъци в съответствие с споразумението от 2004 година и новата директива, е, която съществува е, по този въпрос, директивата за е, административното сътрудничество. Затова докладчикът настоятелно моли да се вземе съответното решение, така че да може на 1 януари 2016 година да се вземе, да може тя да влезе в сила. Благодаря. Имате и повече време, ако ви е необходимо казва председателя. Не, това ми е написал. Толкова ми е текста прочетал. Много голям въпрос е данъчното облагане на доходите, включително и на лихвените плащания, но нека да чуем господин Балц от името на господин Шваб. Zunächst einmal auch einen herzlichen Dank an den Berichterstatter. Благодаря. Преди всичко искам да благодаря на докладчика, макар и в негово отсъствие. Благодаря на Сандра Лунес за много добре разработения проект доклад. Първо Швейцария, след това Лихтенштайн по отношение на борбата с данъчните измами и избягването на данъци имат нови споразумения за данъчна прозрачност с Европейския съюз и според мен това трябва да се приветства – тъй като представлява нова важна стъпка в борбата срещу избягването на данъци и данъчните измами. Засилената прозрачност и нормативната й уредба по отношение на банковите сметки ще даде възможност на данъчните органи да проследяват измамите или укриването на данъци много по-успешно, да го ограничават, така че да не могат гражданите да укриват доходи в чужбина. Имаме директивата от 2005 и Лихтенштайн ще започне да прилага равностойни стандарти на приетите в Европейския съюз. Миналата година приятите глобални стандарти е, на ОИСР предвиждат е, такова еднакво прилагане на стандартите. Също така и по директивата за административното сътрудничество се предвижда автоматичен обмен на информация за е, доходите, е, за банковите сметки и други данни. Господин Шваб е съгласен с позицията е, на докладчика и също смята, че трябва да бъде одобрено проекто споразумението. Аз говорих два пъти по-дълго от е, предишния оратор, от господин Стамати. Може би следващите оратори е, няма да злоупотребят с времето. Благодаря. Е, може би всяка група ще говори е, съобразно размера на депозитите си в Лихтенштайн. Не знам. Сега давам думата на групата на социалистите. Благодаря, благодаря, че ми давате думата да говорим за красивия Лихтенштайн. Прекрасна е схемата там. Ще видим. От името на групата на социалисти и демократите е, съм удовлетворен, че е, комисията поема инициативата да се направи нова стъпка за борба с данъчните измами и укриването на данъци. Ние сме за прилагането на опростената процедура. Също както по отношение на Швейцария, искам да изразя удовлетвореност е, и да кажа, че се радвам сега и Лихтенштайн се добавя към списъка от страните, с които имаме споразумение. Важното обаче каква е същината на споразумението. Надяваме се, че ще имаме плодотворно сътрудничество с Лихтенштайн за борбата с укриването на данъци и е, данъчните измами. Надявам се, че, парламентарната, е, че Европейската комисия ще отчете позицията на парламента. Трябва ни комплексно споразумение, трябва ни по-широко е, похват на автоматичния обмен на финансова и друга информация, трябва по-бързо да се обменя информацията и ни трябва много повече прозрачност. Надявам се комисията да разбира значението на своевременното информиране на парламента по всички предстоящи споразумения от този характер. Трябва да се води решителна борба срещу неправомерните данъчни практики подкрепяме предложението. Надявам се, че това беше достатъчно кратко. Много е приятно, че оставяте повече време за дискусия сега за либералите. Не виждам докладчика сянка, но виждам координатор. Силви. Да, но нямам какво да кажа, обаче искаш си плащаш данъците в Лихтенштайн, казва председателя. Не, с удоволствие бих ходила там всеки път, но искам да си плащам данъците само единствено във Франция. Права си, казва председателя. Сега е, Мигел Виегас от името на Обединената левица. Uh, portanto, uh, nós entendemos como positivo este passo, mais um passo. Uh... Положителна стъпка се прави с това предложение, то потвърждава нашата оценка за скандалите, които излязоха на яве. Обществеността обръща внимание на тези въпроси и се радвам, че и Европейския парламент също го прави в резултат на обществения натиск и скандалите. Гражданите просто не могат да разберат как е възможно да продължава тази практика на данъчни измами и укриване на данъци при цялата тази политика на строги бюджетни ограничения. Прави се стъпка напред, естествено тя трябва да се следи, да се оцени. Доколкото разбирам, автоматичният обмен на информация ще започне през 2017 година. Защо отлагаме? поредна година отлагаме. Може да има някои административни подробности, които трябва да се уточнят. Това разбираме, но все пак обръщаме внимание на отлагането, което според нас не е чак толкова положително. Проблемът не е в липсата нормативна уредба. Обменът е, на е, информация се обсъжда от години. Това не е нещо ново включително и за Лихтенштайн. И в миналото имаше скандали. Знаем и какъв беше отзвука от а, а, изтичането на информация за Люксембург. Но имаше преди време а, и един скандал с германски гражданин, който започна а, с а, неплащането на а, данъци и всичко това ме води до извода, че законодателството само по себе си, на хартия, не води до желаните резултати. То трябва да се прилага и обменът на информация е класически пример за необходимостта от прилагане на мерките на практика. Споразумението трябва да се приеме. Тази стъпка е положителна, но пак повтарям, най-важното е да се следи как се изпълнява. Гражданите трябва да имат уверение, че законът се спазва от всички. Категорично трябва да се одобри това споразумение, но преди всичко да се следи изпълнението, да се прави оценка и да се гарантира реалното им приложение на практика, за да се види дали се стига до осезаеми резултати, да види обществеността, че се води борба срещу данъчните измами и укриването на данъци. Ето това е най-важното, което искам да кажа. Благодаря. Благодаря ви. Няма други желаящи да се изкажат в момента. Нека да ви припомня процедурата. Днес е 9 ноември. Планира се законодателството да влезе в сила на 1 януари 2016 година. Ще следваме ускорената процедура. Съвета поиска от нас да гласуваме по време на първата пленарна сесия през декември, тук в Брюксел на 2 декември. След това ще дадем нашето становище, но съвета ще вземе решение. Ние не можем да променим споразумението, можем да поискаме единствено промяна в позицията на съвета. Това е информацията, която исках да ви дам. Това представлява тази ускорена процедура. Искаме естествено това споразумение да влезе в сила на 1 януари 2016 година, тъй като това е първата възможна дата след евентуалното гласуване през декември. Не виждам представители на комисията, съответно няма да има изказване от тяхна страна, значи ще имаме кратка почивка от 4 минути преди да дойде комисар Вестерго. Либе колеги, Уважаеми колеги, моля да вземете местата си. За мен е удоволствие да приветствам тук комисаря по въпросите на конкуренцията, госпожа Маргрете Веста. Тя прие нашата покана ще имаме първа размяна на мнения в рамките на структурния диалог между Европейския парламент и Европейската комисия. Последния път, когато бяхте тук при нас, беше през юли. От тогава насам Направихме важна крачка в борбата с агресивното данъчно планиране от страна на мултинационалните компании. Имаше решение на комисията във връзка с практики в Холандия и не само и Люксембург, разбира се, за Starbucks и за Fiat съответно. С комисаря Московиси разговаряхме за доклада относно данъчните споразумения. Вие там също работите. Миналия четвъртък пък приехте една покана за работен обяд, на който се обсъждаше възможността да бъдат овластени националните органи за защита на конкуренцията. Знаете, че сега е Люксембургското председателство. Там имаше представител на Люксембург. Много добре организирани са люксембургците, между другото. Що се отнася до нашата работа, ние в момента работим за доклада за конкуренцията в Европейския съюз за 2014 година. Господин Ланген представи своя доклад през октомври. Измененията ще бъдат разгледани в комисията в четвъртък. Дневният ред на комисията ще е и наш дневен ред, е, поне до края на годината. Ето защо от името на всички колеги искам да ви поздравя за това, че с охота разговаряте с нас и работим в дух на добро сътрудничество. Ще ви дам думата, за да представите уводното си слово. Предвиждаме около 10 до 15 минути. След това ще имаме кратки въпроси, да се надяваме и кратки отговори, съответно от депутатите и от ваше име. Знаете, че се предвиждат по 5 минути на въпроси и отговор и съответно те не могат да бъдат превишавани. Съответно, ви моля да задавате кратки въпроси, иначе ще ощетите комисаря. Давам ви думата, госпожо комисар. Благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук. Радвам се, че мога да разговарям с вас. Ние имаме наистина добра размяна на мнения. Тя ме вдъхновява. Преди около година аз встъпих в длъжност и мисля, че сега е дошло времето да добавим нова глава в нашето съвместно сътрудничество. На първо място, естествено, трябва да благодаря на господин Вернер Ланген за проекто доклада му относно политиката на конкуренция в ЕСА. Ако прочетете доклада, ще видите, че предстои доста работа. И за нас в комисията, и за парламента. От гледна точка на гражданите е добре да работим заедно, за да прилагаме наистина законодателството в областта на защитата на конкуренцията. Единният пазар е перлата в короната на европейския проект. Е, ние трябва да го оставим отворен, да имаме равнопоставеност, е, еднакви условия за участието на всички играчи. Всички сме за нещо подобно. Мисля обаче, че сме съгласни, освен това, че трябва да има и много стрикно прилагане на законодателството в областта на конкуренцията. В ЕСО всяка компания трябва да има възможност да извършва търговска дейност и не можем да позволим на големите компании да злоупотребяват с доминантното си положение. Много е важно европейците да знаят, че има честност, равнопоставеност и всеки може да намери своето място на пазара. Правим всичко това за гражданите, за потребителите. Ако конкурентоспособността е на лице и компаниите ще могат да продават своите продукти е, или пък да предоставят своите услуги. Трябва да докажем, че си заслужава да се прави бизнес в Европа. На тази основа мисля, че е добре да обсъдим моята инициатива за засилване на конкуренцията в Европа. Тук имам предвид следното. Консултациите за това как да направим по-ефективни органите за защита на конкуренцията в Европа. Както неодавна беше казано от господин Фербер. Аз изпратих едно писмо до вас, в което описвам какво правим в тази връзка. Сега ще кажа няколко думи за нашата дейност. Националните органи за защита на конкуренцията вече цяло десетилетие са наши ключови партньори при изпълнението на законодателството за конкуренцията. Естествено, в този портфейл комисията има много компетенции и правомощия, но не можем да се справим сами. Работим в тясна връзка с националните органи. Имаме мрежа за сътрудничество. От 2004 година насам сме приели повече от 1000 решения, които можем да определим като антитръстови по своя характер и огромният процент от тези решения е взет от националните органи. Това е отличен пример за това как тези национални органи за защита на конкуренцията следват интереса на, на гражданите. Вие в парламента винаги сте ни окоръжавали да разширим тази мрежа на сътрудничество. И очевидно защо го правите. Ако искаме конкуренцията да е от полза за гражданите, следва да гарантираме, че националните органи за защита на конкуренцията са овластени и играят своята роля. Тук не става дума само за правила или за процедури. Става дума за справедливост и за равенство. Не може условията, в които сте поставен, да зависят от държавата членка, в която се намирате. Условията трябва да са еднакви за всички. За съжаление, това често не е така. Държавата, в която живеете, определя и условията, в които работите. Например, има много различни нива на глобите. Понякога 25 пъти по-високи са глобите за едно и също закононарушение. Глобата зависи от това кой орган се намесва, естествено. Има примери, по силата на които някои компании, които не спазват правилата, могат да избегнат глобите, като променят своята правна идентичност. Не всички национални органи имат необходимите ресурси, за да си изпълняват задачите. Много национални органи ни казват, че могат да работят по-ефективно, стига да са достатъчно овластени и да разполагат необходимия инструментариум. Това са много важни въпроси. И тези въпроси не могат да бъдат решени само с насоки или с съобщения от името на комисията. Обедена съм, че това не може да стане. Ето защо миналата седмица поех една инициатива, започнахме да работим за създаването на законодателство за подобряване на положението. През изминалата година моите служби проучиха различни възможности за конкретни действия спрямо е, националните органи за защита на конкуренцията и различните министерства. Информацията, която събрахме, беше изключително важна и ние разбрахме къде нашите дейности могат да доведат до конкретни резултати. На 4 ноември започнахме и публични консултации. Целта е да получим позициите на всички заинтересовани страни относно дейностите, които трябва да бъдат предприяти. Поставяме ударението върху три различни области. На първо място трябва да има гаранции, че националните органи за защита на конкуренцията имат ресурсите и необходимия персонал да си вършат работата както трябва. На второ място трябва да има гаранции, че те имат необходимия инструментариум за да установяват и да санкционират нарушението на правилата. И на трето място, така наречените програми за освобождаване или намаляване на санкциите при отказ от участие в картел трябва да бъдат насърчавани да работят по-ефикасно в Европа. Ние не се опитваме да променим различните практики в държавите членки. Ние искаме всички да имат поне един минимален инструментариум, за да могат е, да си вършат работата както трябва. И естествено ще отчетем различията в държавите членки е, и ще се придържаме към принципа, че трябва да има равнопоставеност независимо от държавата членка. Радвам се, че вие отдавате е, дължимото на, на това начинание. Вие сте избрани представители на нашите граждани. Това е пример, който показва, че следва да работим заедно. И аз съм готова да работя в тясно сътрудничество с вас като съзаконодателен орган. Стига естествено съдържанието на законодателното предложение да го позволява. Преди две седмици комисията показа какво представлява наистина изпълнението на практика на законодателството за защита на конкуренцията. Благодаря ви за, за онова, което се случи в пленарна зала. Мисля, че то стигна до гражданите и наистина има смисъл. Приключихме първите е, два случая относно данъчните преимущества за мултинационални компании. Решихме, че Фиат е получила незаконна държавна помощ от страна на Люксембург, а пък Старбъкс от Холандия. Искам да повторя, че тези две решения изпращат важен сигнал към държавите членки и компаниите, независимо дали са големи или малки. Не може да се използват данъчните системи, за да се дава неправомерна държавна помощ. Искам да подчертая, че това е само началото на моята работа. И ще продължа да разкривам случаи за предварителни данъчни споразумения, стига да имам съмнение за, за такива случаи. И естествено, ако започнем някаква процедура по нарушение, ще положим всички усилия тя да приключва максимално бързо, естествено без да компрометираме качеството на работата. Също времено продължаваме своя анализ относно подхода, който трябва да предприемем във връзка с данъчните споразумения с предварителен характер от държавите членки искаме да се възползваме максимално от ситуацията и искаме да работим така, че да има ясни насоки за това кога е една, едно данъчно преимущество може да се превърне в незаконна държавна помощ. Мисля, че нашата визия за политиката на конкуренцията е ясна. Искаме единен пазар, който да е справедлив за всички, е, справедлив пазар, който да е от полза за, за всички граждани, освен това. Това е единствения начин, по който може да гарантираме, че, че гражданите е, наистина ще извлекат максимална полза от единния пазар. А те имат нужда от е, единния пазар. Независимо дали търсят работа, дали създават компания, дали изпращат някакъв нов продукт е, към е, другите граждани на Европа. Очаквам с нетърпение разговора с вас днес. Предполагам, че ще ми задавате въпроси, които са много по-различни от това, което споменах тук. Да се надяваме, че моите служители ще ме подкрепят и ще ме вдъхновят, за да дам правилните отговори. Благодаря, казва председателя, благодаря госпожо комисар. Вече заявих, че оценяваме високо вашата работа. Напълно права сте. Единия пазар няма нужда само от споразумения и постановления. Трябва да има точни и ясни правила за държавната помощ, за субсидиите. Е, току-що научихме, че има тясна връзка между държавната помощ и данъчното облагане. Това е една нова глава в съвместната ни работа. Сега ще дам думата на колегите по силата на системата ДОНТ. Започваме с НП. Думата има господин Бургхард Балц. Благодаря ви, господин председател. Госпожа, госпожо Вестаки, радваме се, че сте днес тук на нашето заседание. В а, първият от въпроси бих искала да се спра на въпросите, свързани с данъчното полагане. С по-голяма част от нас, колегите от Комисията по економически прилични въпроси, те са много важни в момента. Знаете, че има специална парламентарна комисия за данъчните постановления, така че аз имам два кратки въпроса към вас. Най-напред бих искал да чуя каква е вашата позиция относно идеята да се въведе система за клиринг, чрез която данъчните постановления да могат да се проверяват на европейско равнище, т.е. да се преценява дали подобни предварителни данъчни споразумения могат да имат негативни въздействия върху други държави членки. Направи ли се оценка на съпъсващите последици от външна подобна система? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. Наскоро обявихте две решения свързани с предварителни данъчни споразумения. Това е и първият ви опит в тази област. Така че въпросът ми е колко време мислите, че ще отне, ви отнеме да излезете с препоръки за добри практики при сключването на предварителни данъчни споразумения, което от своя страна да гарантира необходимата правна сигурност и за държавите членки и за представителите на бизнеса. Uh, on, on first... По първият ви въпрос, дали да се създаде клирингова агенция на европейско равнище или не, има доводи и за, и доводи против. Въвеждането на една такава система може да даде усещане на държавите членки, че не носят отговорност за данъчните споразумения, които сключват. А ние искаме да една система, в която предварително данъчни споразумения да не са начин за предоставяне на данъчни преимущества на дадена компания, а една система, която да гарантира максимална правна сигурност. Ето защо смятам, че трябва да работим за рамките на ОИСР за създаване на системата БЕПС, и а, да също така да работим колкото е възможно за въвеждането на тези добри стандарти. Но се трябва да работим и за въвеждането на максимална прозрачност и обща данъчна основа. Така че а, в отговор и на втория ви въпрос, вашето една такава система е важна стъпка напред, защото според мен ще ни отнеме твърде дълго време, за да изготвим ръководни насоки в традиционния смисъл на думата. И въпросът е на въпроса ви колко бързо можем да изготвим тези насоки, които да не са много осложнени, но които все пак да дадат възможност процедурите ни да са по проскачни и напълно да съвпадат с насоките за държавната помощ. Работим в тази насока и се надявам, че чрез решението, което ще вземем решението, което вече взехме и а, с анализа на данъчните споразумения, които получихме от държавите членки, които сключват подобни споразумения, ще имаме възможност да изготвим една подоб... подобен ръчник с насоки в а, обозримо бъдеще. Благодаря ви, остави още минути и половина. Искате ли да използвате? Не. Добре, от тогава от името на групата на демократи думата има Петър Саймър. Ja, von meiner Seite aus, Frau Kommissarin. Ähm... Благодаря ви, госпожо комисара. Бих искал да ви благодаря за решението, което взехте миналата седмица. Много ясно стана, че тук, не говор... че тук говорим за правонарушения. Защото много се изговори в специализираната комисия за нашите постановления, дали е, тези изключването на тези споразумения са били противозаконни или не, и вие много ясно взехте решение, че те са били противозаконни. И тези решения, съвместно с всички, с всички разкрития в контекста на скандала LuxLeaks, показва, че вашите служби са в състояние да работят по подобни случаи. Вторият ми въпрос е свързан с автоматичният обмен на информация. Би следвало Европейската комисия да получава данни, чрез които да има възможност да изготви ясна статистика. А както знаете, комисията е пазителка на договорите и съответно би трябвало да разполагате с всички необходими сведения, за да си вършите работата. И съвет се опитва да ви помогне в това отношение. Въпросът е дали дачните споразумения, които се сключват, са съвместими с източниците на първично право в Европейския съюз. Въпросът ми е какви са данните, от които се нуждаете, за да може да осъществявате своята функция на пасителоли на договорите. На трето място, ролята на комисията в те наречената работна група за етичния кодекс – изтече някаква информация в пресата в Германия, но до сега членството на Европейския парламент не са получили никаква официална информация. Твърди се, че е, информацията е поверителна. Но съгласно сведения да изтекли в е, германската преса става ясно, че вече от години насам държавите членки действат е, неправомерно чрез, по отношение на данните споразумения, които сключват. Но тази група за етично поведение не е независим орган, Европейската комисия би трябвало да действа проактивно и ако се стигне до ако се установят, ако се установят лично проблеми в тази работна група, дали не трябва да се съобщи това нали, ще доста проблем на по-високо равнище в иерархията? По първият ви въпрос, дали ще можем да свършим достатъчно, Ами, държа е на по-място да заявя, че ние не искаме да се превръщаме в европейски данъчни служби, тъй като всяка държава членка има своите данъчни служби. Освен това, ние не разполагаме с необходимите ресурси. А, също така има и предварителни данъчни споразумения, които напълно, са напълно съвместими с правилата относно държавната помощ. Мисля, че едва случаи, по които взехме решения, и третия случай, по който работим, ни дава възможност да изготвим много ясна методология, чрез която да се при... за това как трябва да се преизчислят данъчната тежест за съответните компании. Оттам нататък да се работи и в ОИСР за въпроса това как може да се работи за определянето на адекватни цени, за да не се доведе до изместване на данъчната тежест, което в крайна сметка доведе до почти никаква заплащане на данъци. Така че нашата цел, пак казваме, е да даваме ръководни насоки, а не да вършим работата на националните данъчни органи. По ви въпрос свързан с статисти, статистическите данни, ами не знам каква е позицията на колегата Московиси, който има доста по-големи правомощия в тази област, но знам, че за нас в контекста на работа по конкретни казуси е много важно да разполагаме с добри инструменти, които да ни позволяват да, да си набавим необходимата ни информация. Както знаете, ние подаваме искания за информация за данъчни за дадени данъчни постановления от държавите членки, някой път трябва много настояваме за да получим тази информация а, разполагаме с а, такива инструменти, които ни дават тази възможност и се нуждаем от тях, действително. По ви въпрос относно на работната група за етично поведение, ами смятам, че работата на тази, че дейността на тази работна група е много важна. Важно е да разгледаме свършното до момента от работната група и да го използваме за бъдеще, защото според мен тази работна група променя основната ни поглед върху корпоративно данъчно облагане, което е много полезно за нас. Председателят да би няколко думи в повече, но трябва тук нататък да спазваме по стрепно времето. Сега от ЕКР думата има господин Стапатис. Изказвам за думата на госпожа Суинбърн, която не може да присъства тук, защото трябваше да продължи дъщеря си при е, преглед в е, болницата. Госпожо комисар, най-вече бих иск... най-напред бих искал да ви поздравя за решението, че Люкс... Люксембург и Холандия са отпуснали неправомерна държавна помощ на Фиат и Страсбург. Както показахте, вие показахте много голяма воля да прилагате законодателството за справедлива конкуренция. И имам два въпроса към вас. До каква степен смятате, че тези две решения на Европейската комисия ще разобедят други случаи на сключване на неправомерни данъчни споразумения между държави членки и частни компании? Бих искала също така да чуя оценката ви за наскоро получен, постигнатите решения в ОИСР за намаляване на облагането на, на избягването на корпоративно данъчно облагане. Смята се, че това е много голяма промяна, която вече се отразява върху поведението на данъкоплатците. Съгласни ли сте с това твърдение и ако да, в каква степен смятате, че а, с, с а, споразуменията БЕПС се премахва необходимостта да се въведе общо консолидирана данъчна основа, която се обмисляше в Европейския съюз, на която се противопоставиха остро някои държави членки. Благодаря ви. first of all, I, I hope that, uh, that your colleague's daughter will come out well and, and I can... Благодаря ви, благодаря ви за това, че добре сте определили приоритетите си. На първо място смятам, че действително нашето решение ще има много силен ефект на разобеждаване. Каза го още в първия ден, в който представих решенията. Смятам, че тук има важно послание и към държавите членки, и към частните предприятия заявихме много ясно какъв, не заявяваме конкретни суми, които трябва да бъдат възстановени, а определяме методологии за изчисляване на тези суми. А, относно проектът на ОИСР относно ролята на данъчните основи и прехвърлянето на печалбата, високо ценя това предложение и се надяваме всички то да бъде подкрепено от а, държавите присъединени ръководители на дърни, страните от Г20, защото очевидно, че това предложение не захвърля Европейския съюз и ние имаме нужда от подкрепа на трети страни, за да гарантираме, че данъчни, данъци се плащат там, където се правят печалбите. И това, разбира се, ще е от ползи за нас. И ограниченият ми опит в тази област вече ми показа, че трябва да проявяваме предпазливост с езика, който използваме, но смятам, че ако а, се прилага правилно, този принцип може да, да доведе до много добри резултати. Трето, относно принципа за въвеждането на, на обща данъчна основа? Отговорът ми е не, защото тя ще засегне не само големите мултинационални компании, но и по-малки компании, които работят в две или три държави членки, които много по-добре ще са в състояние да преценят коя е, каква точно е данъчната основа и по този начин ще могат да спестят от необходимостта да наймат данъчни консултанти. И може би точно ще упрости малко живота им, колкото и да звучи това амбициозно в областта на данъчното облагане. Много благодаря. Моля ви да изключите микрофона си, господин Стабати. Благодаря ви. Сега за групата на либералите. Раман Трамалса има думата. Благодаря, господин председател. Dear Commissioner, dear colleagues, uh, first of all I want to point out the big... Госпожо комисар, колеги, преди всичко искам да подчертая голямото значение на uh, вашите решения по uh, делата Fiat и Starbucks Имам два въпроса. Първият е за Google. Аз споделям същите възражения, които и вие гласно изказахте. Ние ги споделяме. Имаме Android, имаме и други приложения за местно търсене. Можете ли да ни кажете как работите по този въпрос? Сега за глобите и имуществените санкции. Казват, че от Google поне, че Европейската комисия няма правни основания да налага имуществени санкции. Преди време и Microsoft твърдеше същото. Мисля, че тук има претърпени вреди и а, в такъв случай трябва да се започне от 2006, когато възникват а, вредите. Имам и друг въпрос за лоялната конкуренция в областта на авиацията. Генерална дирекция транспорт работи по този въпрос и то главно във връзка с държавната помощ и справедливото ценообразуване в авиацията. Има предвиден такава разпоредба в регламент 868 от 2004, но той очевидно не може да се прилага пълноценно. От тук проистича и въпросът ми. Трябва ли комисията да въведе задължителна клауза за лоялна конкуренция в външните споразумения – които подписваме в областта на гражданското въздухоплаване с трети страни. Смятате ли, че критерия контрол трябва да бъде преразгледан и да бъде включен в пакета за авиацията? Благодаря. Първо, за това докъде сме стигнали с Google. През април започна разследването по отношение на Android – не сме го завършили, не мога да ви кажа дали решението ще бъде готово. Края на септември Google отговори с едно доста подробно възражение на нашия, нашата позиция за търсенето на подходящ форум. Проучваме го и дня месец ще имаме отговор. По въпроса за имуществените санкции Те се определят с оглед на продължителността и тежестта на нарушението. И мога да ви кажа, че понякога тези санкции са много тежки, за да могат да изиграят необходимата си възпираща роля. Картелирането е едно нарушение, което не просто представя финансовите резултати по различен начин, но води до много по-масштабни вредни последици. Напоследък все повече се говори за оптичните дескриптори. Тук имам предвид компании, които чрез картелиране неправомерно са получили около 116 милиона евро, така че може да има неблагоприятен ефект върху европейския пазар от действащи по цял свят компании. Що се отнася до авиацията? Да, работим с Генерална дирекция транспорт. Различни са обстоятелствата, мисля, че на територията на Европейския съюз нашата свързаност е, постигна забележителни успехи и това е от полза за нашите граждани, но тук говорим и за конкуренцията, която идва отвън. Разговарях с колегата Пуш, много голямо внимание се обръща на разработването на насоки за авиацията, именно за да се решат тези проблеми. Благодаря. А сега Палома Лопес Пермел получава възможност да зададе въпроси от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, че се отзовахте на поканата за днешната среща. Аз съм сигурна, че политиката в областта на конкуренцията е от полза за пазара в Европейския съюз, за гражданите, а не за многонационалните корпорации. Мисля, че така могат да се коригират неблагоприятните външни фактори по отношение на пазара и по-добре да се регулира конкуренцията в допълнение на онова, което правят националните органи за защита на конкуренцията. С много голям интерес и слушах вашето изказване. Безпокоя се обаче дали ще можете да гарантирате в достатъчна степен независимостта на националните органи. И имам предвид не само държавните агенции или комисии за защита на конкуренцията, но и на частноправните субекти. Имам няколко въпроса. Първо, комисията обсъжда ли възможността да разгледа проблема свързан с социалния дъмпинг като е, част от е, практиките, които изкривяват лоялната конкуренция. Как ще приложите унези мерки, които са посочени в решенията за е, Fiat и Starbucks, така че възстановените суми да бъдат върнати обратно от страните, в които са неправомерно освоени тези средства. И най-сетне в Испания има проблем с данъчното облагане на ВИ, конкуренцията с тях. Това има отношение към целия Европейски съюз. Как ще коментирате? Благодаря. Благодаря. Първо, как гарантираме независимостта на националните органи за защита на конкуренцията? Тук имаме някои идеи, но и Публичните консултации играят важна роля, защото може да се постигне по различни начини. Това вече виждаме като практика на държавите членки. В някои от тях самостоятелността е на много висока степен, в други може да се желае повече. Ние можем само да изразим становището си. Второ, за социалния дъмпинг. Мисля, че някои други мои колеги могат да ви дадат по-пряк отговор, но аз мога да кажа, че имаме нови правила, съгласно които не може да се прилага мярка за подкрепа на търговско дружество, което иска да се премести в друга страна, ако в първоначалната има необходимите човешки ресурси. Тоест, трябва да се провери с други думи дали преместването е само единствено заради по-ефтината работна ръка. Защото е, иначе е, може да се стигне до неправомерни субсидии и друго изкривяване на конкуренцията. Третият ви въпрос – мерките за връщане на възстановените суми на други държави членки в е, нашите насоки за държавната помощ и в регламента за държавната помощ не се предвижда това. Ние събираме възстановени суми, които са платени в нарушение на договора. Но оттам нататък вече е, тяхното насочване към една или друга е, страна излиза извън правомощията ни. Много трудно е да се намери еднозначна мярка, е, с която да се установи правило възстановените суми как ще бъдат насочвани по-нататък. Връзка връзката между държавната помощ и данъчното облагане не е така еднозначна. И последно, вие зададохте въпрос за възобновяемите енергоисточници. Не съм запозната в подробности с положението в Испания, но ще проверя и ще видя как стоят нещата. Включването на веи в националните енергийни мрежи дава економически е, предимства, но е важно също и да не поскъпва е, енергията за електропотребителите. Трябва да проверя и ще ви отговоря. Филип Ламберт за групата на зелените. Благодаря, за комисията Юнкер има какво добро да се каже, казват някои, но аз може да мисля по-различно с блестящото изключение, което вие представляват. За предварителните данъчни споразумения аз се присъединявам към останалите, които изразиха положително отношение Вашия предшественик, господин Алмуня, вече работи по тази посока. Вие казахте, че до тук няма да спрете, ще продължите по-нататък. Има хиляди данъчни споразумения от предварителен характер. Как ще ги разследвате? С какви ресурси разполагате? Това е първия ми въпрос. Вторият ми въпрос е за Volkswagen. В много държави клиентите, които получават, които купуват продукти от тях, получават субсидии. Това е изкривяване на пазарните правила. Ако стане ясно, че държавите членки не са предприели мерки за неправомерно получените суми от Volkswagen е, и от клиентите за това, че не са екосъобразни автомобилите. Им ясно е, че Volkswagen е, извърши измама. Благодаря. Благодаря ви. Е, така много при сърце приемам добрите ви думи. Второ, прав сте, че са много предварителните данъчни споразумения. В момента разглеждаме около 300 от различни държави членки. Имаме някои много добри примери, които са много добре документирани, пълни, е, абсолютно е, спазили всички изисквания на закона. Има и други. Затова се стремим е, да намерим най-очевадните примери. Това е личното ми виждане. Според мен от тях държавите членки и предприятията могат да се получат в най-голяма степен. И трябва да стигнем до края, защото ако не са спазени правилата, трябва да започнат съдебни производства в държавите членки – наличните си ресурси се стремим да се организираме максимално добре с един основен екип, но както и вие казахте, всички сме под натиска на ограничените ресурси, все пак се стремим да направим максималното. За Volkswagen все още не са приключили проверките. Много трудно е да се каже какъв ще бъде крайният резултат. Държавната помощ за Volkswagen е била за инвестиции, за научно-изследователска и развойна дейност и подобни дейности, но не мога да цитирам число. Не зная каква точно е стоеността на получената от тях държавна помощ. От 1 юли до година всяка държава членка ще е длъжна да публикува какъв е размера на отпуснатата от нея държавна помощ и кои са бенефициерите. Това е свързано с децентрализацията на голяма част от решенията за държавна помощ. Колкото повече се децентрализира, толкова по-голяма е необходимостта от прозрачност. Мисля, че в съвсем конкретен план това ще помогне да се преодоляват такива ситуации. Но ще търсите ли възстановяване на субсидиите от а, Volkswagen, ако те до момента не са ги възстановили? Зависи а, на къде ще върви проверката. Мисля, че за сега не се прави. Благодаря. Марко Вали. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа комисаря за любезните и отговори на нашите въпроси и то в един исторически момент. Много силен е натиска, включително и от медиите. Непрекъснато се разкриват нови и нови скандали и хората настояват за финансова справедливост. В Италия, например, имаше много широк отзвук сред гражданите въпроса с Фиат, както и Старбакс, за това е, се надявам, че комисията обръща внимание на този момент на абсурд, до който сме стигнали. Такива многонационални корпорации като Fiat е, и Starbucks е, в някои държави членки използват вратичките, за да избягват данъчното облагане и отиват към други страни. Когато имаме една истинска система, на последователни данъчни правила, то тогава няма да могат да се измъкнат тези големи корпорации. Мисля, че тук е уместно да се припомни колко важни са публичните консултации. Трябва ни ясен график за мерките, които ще се предприемат, както и за решенията, които се поставят за обсъждане. Иначе няма да се стигне до никъде, ще се проточи безкрайно. За целта е необходима истинска воля, защото сега имаме прекрасна възможност да вървим напред и държава по държава прозрачно да се провери каква е информацията за тази неморална система – Иначе гражданите няма да имат никакво доверие в институциите, нито пък в държавите членки, защото трябва да се работи в полза на обществения интерес и справедливостта. От толкова години вече водим борба, която е толкова трудна и повече не бива да се пропилява време и да не се работи за обществения интерес. Well, actually, uh, your comments uh, makes me quite optimistic because the more това, което казвате, ме изпълва с оптимизъм. Защото колкото повече настояват гражданите да работим, толкова по-решително можем да работим. И промяната може да започне още днес. Избирателите наистина трябва да приемат като свой дълг да настояват. Ако ще има предварителни данъчни споразумения, те да са правомерни. Да не нарушават а, правилата на пазара и да няма прехвърляне на печалби защото това е практика. Трябва да има пълна равнопоставеност и а, всяко търговско дружество да има еднакви възможности а, да участва равнопоставено в данъчната система на съответната страна. Това е много важно, защото можем да работим по линия на държавната помощ, на законодателството, това могат а, а, да направят и комисията, и съвета, и парламента, за да приемат нормативната уредба за автоматичния обмен на информация. Но ако не се промени нещо в самите държави, няма да стигнем до никъде. Затова казвам, че е добре да се дадат указания в каква посока да се е, работи. Защото аз съм съгласна с вас. Аз имам същото усещане, че хората очакват от нас да променим системата. Защото има хиляди почтени данакоплаци. Те си плащат данъците и в същото време има други, които разполагат с всички необходими средства да укриват а, а, данъци, да не ги плащат. Това е в ущърп на държавния бюджет. И това а, вреди на всички. И мисля, че по усилваща им се работи а, с една проверка, която е много перспективна. Колкото повече правим, толкова по-добре. Благодаря. Не виждам други представители на политически групи, затова давам дума на нашия докладчик по темата. Комисарен. Вернер Ланген. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Много се радваме, че имаме такова добро сътрудничество с вас. Две теми ще засегна. Първо, предварителните данъчни споразумения. Тук има нещо странно. Във връзка с едното от двете взети решения. Санкциите, които се налагат върху компаниите, е, всъщност е, отиват към държавите. Е, и те ще получат допълнителни средства, но всъщност те са извършили нарушението. Защо да не отидат средствата в европейския бюджет? Когато има подобни нарушения, жертвите са други държави членки. Е, тъй като те не изличат полза, както съответната държава, която отпуска държавната помощ. Очудвам се, че Холандия и Люксембург ще получат тези средства. Имаше заплахи за започване на дела срещу Европейската комисия, но мисля, че в крайна сметка няма да има нищо сериозно и държавите членки сами ще предприемат и то доброволно промяна на, на своите практики. На следващото място националните органи за защита на конкуренцията. Вашите мерки са добри. Но като анализирам по-отблизо вашите предложения. Тук става дума най-вече за справяне с проблема на картелите. Говорите за хиляда случая и така нататък. Липсващото звено тук във веригата е държавната помощ. Всеки път, когато говорим за държавната помощ, оставам с впечатлението, че държавите членки са тези, които отпускат държавната помощ. Тук не става дума за, за, за компании. Затова искам да попитам какво смятате вие? Сътрудничеството ще окаже ли по-голям натиск върху държавите членки, защото ние имаме нужда от нещо подобно? Комисаря. Аз лично смятам, че възстановените средства отиват не в държавите членки, а при данакоплаците. Това, което казахте е парадокс. Държавата, която е имала предимство, получава обратно средствата. Всъщност това обаче е случая всеки път, когато имаме държавна помощ. Не знам за друга система. Не знам дали може да има система по силата на която да се каже парите ще отидат за тази или пък за онази засегната държава членка. Все още предстои да се уточняват къде точно се правят печалбите, къде се генерират средствата и къде трябва да бъдат облагани. Тук става дума за така наречената корпоративна данъчна основа. Но в крайна сметка правителствата получават парите обратно. Прав сте. На второ място. Прав сте отново, когато питате за компетенциите на националните органи за конкуренцията и говорите най-вече за справянето с проблема на картелите. Всъщност, Държавите и държавните органи трябва да взимат много повече решения с такъв характер, стига естествено да има прозрачност и да са изпълнени условията за намеса от страна на държавните органи за защита на конкуренцията. И гражданите трябва да знаят какво се е, случва. Е, и ето защо трябва да си свършим разумно работата по отношение на така наречения регламент за блоковите освобождаване. Понякога екс-официо се решава дали има незаконна държавна помощ в някоя държава членка. Не следва комисията в продължение на дълги години да се занимава с е, едни и същи въпроси. Ако една държава е отпускала помощ за конкретни компании в ущърп на други, естествено, че няма е, равнопоставеност. Сега от името на социалистите думата има Тибор Сани. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, и аз много бих искал да разбера какво ще се прави от тук нататък. Особено с оглед на разкритията на специалната комисия за данъчните нарушения. Мисля, че тази специална комисия беше един важен политически продукт на Европейския парламент и е, нейните заключения са изключително важни и полезни. Вече посочихме с пръст някои големи риби, които не искат да плащат данъци. Обеден съм, че вашите служби ще отидат още по-далеч и ще намерят и някои не толкова големи риби, които са сключвали предварителни данъчни споразумения и се радват на данъчни облегчения. Ще обърна внимание на един въпрос, свързан с Унгария. В началото унгарското правителство се беше отказало от хазарта като дейност и след това отпусна данъчни облегчения за конкретно дружество. И съответно имаше съответните концесионни такси и така нататък. Премиера взе е, едно решение и в Унгария се прие закон, по силата на който се дава държавна помощ на, на, на конкретни играчи. Мисля, че няколко пъти вече сте взимали отношение по този въпрос, но все пак кажете. Какво смятате? Има общностни компании, които действат на европейско ниво, но в някои страни ги забраняват, а пък в други не. Какво смятате вие? Благодаря. Комисаре, всъщност размера на рибите може да се поспори по този въпрос. Защото говорим не само за Фиат и за Старбъкс. Средствата, които трябва да бъдат възстановени, са между 20 и 30 милиона. За Starbucks и за Fiat това не са толкова големи суми. Важното е да се спази принципа. Да се гарантира, че има пределни стойности е, за това, което се дава за да се бере кафе или за някакви други дейности. Принципа е един и същ. За всяка една компания, независимо дали е голяма или малка. Естествено, ще се получим от натрупания опит. Що се отнася до Унгария и до хазарната индустрия, не съм запозната с актуалното състояние на нещата. Ще ви дам информация на по-късен етап. Разговаряли сме с унгарските власти. Задавали сме въпроси за прието законодателство, което засяга национални и чужди компании. По отношение на общностните компании. Работя в тясна връзка с колегата Бенковска и колегата Булч, която пък отговаря за, за транспорта. Нашите портфели са различни, и когато обединим усилия, разбираме доста повече за тези споделени услуги. новите цифровизирани индустрии създават много възможности, но се повдигат и много въпроси за данъчното облагане, за, за плащането на, на осигуровки. Ева Пълнова от името на НП. Uh, Благодаря, радвам се, че сте тук. Госпожо комисар, поздравления за извършената работа. Много енергия и много смело са необходима, за да е, се работи по тези сериозни случаи. Моят въпрос е, прилича малко на този на предишния изказал се. Миналата седмица казахте, че цифровата економика може да процъфти само ако потребителите могат да пазаруват а, през границите, без да изпитват а, затруднени. Всъщност проблемите си съществуват и продължават а, вече години. Цифровата економика може да се разрасне, ако имаме споделяне на услуги и на стоки, тъй като знаете, че физическото пространство пречи. Е, когато се купуват е, къщи, автомобили и така нататък, е, бихме могли да имаме голяма полза от цифровизацията. В същото време обаче цифровата економика поражда фундаментални въпроси, свързани с конкуренцията. Ето защо аз приветствам вашата инициатива за електронната търговия, която трябва да ни покаже какви са нелоялните търговски практики. Що се отнася до не отдавна започналата стратегия за единния пазар и е, стратегията за економика на сътрудничество, какво бихте казали тук? Вашите служби ще, ще участват ли? Ще доразвиете ли започнатото? Как ще сътрудничите с различните играчи? Комисаря, Надявам се да имаме добро сътрудничество. Когато проучим въпроса в рамките на различните отрасли, разбираме, че нещата не са съвсем наред. По-малко 10% от нашите малки и средни предприятия търгуват в трансграничен план. А знаете, че когато не се използват възможностите на цифровизацията, трябва да имаш място, където да се установиш, където да продаваш и така нататък. Мисля, че ще намерим а, а, случаи на добри практики и мисля, че ще можем да подпомогнем колегите, които отговарят за самото законодателство. Ще анализираме отговорите, които ще получим след като извършим допитване до компаниите. Например, що се отнася до така нареченото геоблокиране, ще видим до каква степен получените резултати ще помогнат на заместник председателя Ансип и на неговите служби. Как може, знаете за какво става дума, потребителите да използват интернет съдържание, за което са си платили. Имаме различни инструменти в областта на политиката на конкуренцията, но естествено трябва да знаем и какво се случва с работата на колегите. Благодаря, казва председателя. Следващия оратор Нина Гил от Социалистите и Демократите. Благодаря, господин председател. Госпожо комисара, стоманодобната промишленост, Обединеното кралство играе съществено значение като осигуряващ работни места на стотици хиляди души, като мотор на економиката, като в този сектор работят не само пряко заетите, но зависят непряко три пъти повече хора и годишно тя, тя допринася с 3 до 4 милиарда евро годишно. Въпросът ми е следният. Около четвърт милион работни места зависят от самолюбовната промишленост и веригата на доставка, свързана с нея в моят избирателен регион. А основният проблем, в, с който тя се спуска много често е прекомерното административно бреме за нещастие, директорът на една от вашите компании в моят избирателен район почина тази сутрин но стотици хиляди работни места, пак повтарям, зависи от дейността на, на, на това търговско дружество. Така че а, властите на Обединеното кралство често обвиняват а, Европейската комисия за пасивност и за факта, че не е вземат достатъчно мерки за борба срещу кризата в а, сектора на стоманата и че не се работи достатъчно много за прилагане на антидъмпинговото законодателство, което всъщност е причината за непрестанният спад на цените на стоманата. И в някои случаи а, има нужда от а, данъчна помощ в а, пълен противовес на неправомерните държавни помощи по формата на данъчни преимущества. Така че въпросът ми е, дали ви са склонни, склонни да одобрите държавни помощи в тази област и дали са готови да подкрепите подобни антидъмпигови мерки срещу е, които са насочени срещу ефтините некачествени продукти, които се внасят в Европейския съюз. Комисарият, ами смятам, че смодовната промишленост е много важна за цяла Европа и разбира се, продуктите от на смърбавната промишленост е много важна и за строителството, което го прави, което прави още по-важен отрасъл. Европа продължава да е нетен износител на стоман за останалата част от света, който също своя доказва качеството на стоманата, която се произвежда в Европа. Аз наскоро, но всъщност в, в, в, наскоро научих, че в Мандовия се произвеждат голяма палитра от продукти. И че всъщност работата в отрасла никак не е лесна. трябва да се програма когато ни меш, когато има дъмпингови практики, но трябва също така да се даде възможност за внасяне на определени видове стомана, които са от значение за дадена стопанска дейност. Аз не участвам пряко в изготвянето на антидъмпинговите мерки. Не знам, че, че службите, които работят по тях, са наясно с този проблем и вече са предприяти редица антидъмпингови мерки, за да се гарантира намирането на доброто равновесие. На второ място, през 2013 година беше взето решение от държавните правителствени ръководители, които не дава възможност за отпускане на държавни помощи за стоманодобивната промишленост. И решението беше обявено значително достатъчно предварително взимането му. Каква беше целта? Целта е да се гарантира, че когато правят изключения, например за високо енергоемките промишлености в контекста на прехода към по- енергосъобразно производство, се дава такава възможност, когато стане по-за Обединеното кралство, например, трябва да се даде тази възможност да се използват тези изключения и в Обединеното както се използват други държави членки. Много ви благодаря. А сега думите от, от, е, от, от името на НП отново думата има господин Баут. Благодаря, господин председател. Два кратки въпроса. Първият е свързан с докладването за всяка отделна страна. Господин комисар, смятате ли, че някои от видовете докладване държава по държава ще даде възможност да установите къде има случаи на отпускане на неправомерна държавна помощ за мултинационални търговски дружества за в бъдеще. И също така, как може да гарантирате че а, нашите предприятия не са в а, по-слаба неконкурентоспособна позиция в сравнение с конкурентите им от основната част от света и а, този ми просто е свързан с бюджета за 2016 година. Нашата комисия в становището си по бюджета с 2016 година предлага да се отделят повече средства за политиката за конкурентна способност, за да се засили борбата срещу агресивното данъчно планиране на мултинационалните компании. Какво е вашето, какво е вашето прогнози, как, колко допълнителни средства се нуждаете, ако можете да говорите честно на този въпрос? Благодаря ви. По докладването за всяка отделна държава членка, Ами, точно това са въпроси, на които трябва да се даде отговор преди Европейската комисия да излезе с конкретно предложение. Интересно е факта, че вече има такъв, такова докладване в областта на финансовия сектор. И тази практика показва, че може да има докладване за всяка държава членка без това да вреди на стопанската дейност на търговските дружества не знам, че само, докладването само по себе си може да ни даде необходимите сведения за неправомерна държавна помощ. Трябва да се разгледа всеки конкретен случай, но ще ни даде възможност да предотвратим повече неправомерна държавна помощ, защото ако има такова докладване, става много по-бързо ясно дали плаща данците си в държавата, в която където печелите или не. И в това отношение е важно да продължим работа в тази насока. А как можем да го сторим така, че да не, да не се окажат компаниите в неправителствено положение по тази причина? Ами все още търсим отговор с колегите по този въпрос. Не бива да вредим на бизнеса и а, трябва да намерим доброто равновесие, за да се гарантира адекватно равнище на прозрачността по обичата с 2016 година, ами трудно е да се каже колко повече средства ни трябва, защото човек винаги може да свои повече средства. Трудно е да се, да, да се каже точно колко. Аз лично имам пълно доверие на колегата, който води преговори по бюджета за 2016 година с вас и с останалите ви колеги. Аз ще приема резултатите такива, каквито са и ще направя всичко, ще направя всичко което е посилите ми, за да работя за постигане на целите си с бюджета, който ще бъде предоставен на мое разположение. Благодаря ви. А сега от името на социалистите и демократите, колегата има, думата има колегата Фернандеш. Много ви благодаря, господин председател. Ще си изказвам на испански. Два въпроса имам към вас. Първият ми въпрос е, имате ли а, предвидена дата за публикуване на резултатите за разследванията на Apple и Amazon. И вторият ми въпрос, който е последващ въпрос към казаното от колегата Нина Гил. Обсъжда ли се в момента възможността Китай да се възприема за пазарна економика? Доколкото знам, вие носите отговорност за справедливата конкурентно способност в Европейския съюз и вътрешния пазар. Но все пак бих искала, бих искала да чуя какво е вашето мнение. Знам, че не ви не отговаряте пряко единствено за този въпрос, но смятате ли, че една такава държава, където правителството се намесва навсякъде, в лихвените проценти на децата, които пускат банките, производството на всяка една индустрия. Смятате ли, че една подобна държава може да получи статут на пазарна економика, предвид факта, че реално погледнато Китай е една централизирана управлявана економика с, с всички проблеми, които това създава за стоманата в Европа и не само, това не е единствената засегната промишленост в Европа. Виждате колко огромен е вносът от подобни държави, които не спазват основните принципи на пазарната економика. И се питам дали не се събуждаваме сами като даваме такъв статут на подобни държави, особено ако смятаме, че конкурентоспособността е важна за бъдещето на Европа. Комисарят, не мога да ви дам дата с публикуване на резултатите по разследванията на случаите с Амазон и Apple те са малко по-различни, тъй като разследването, проверката на Амазон се почна малко по-късно от Apple. Не мога да ви дам датите, защото не разполагам с тях. Всичко зависи от а, получването на данните. Продължаваме да получаваме данни, за да имаме възможно най-добра основа за взимане на решение. Вторият ви въпрос относно Китай – Ако Чайна се е, при, бъде прията за пазарна економика, това ще има определени конкретни последици в контекста на СТО. И ако не се заложи, за да се, се стигне до такова решение, е, трябва да получим и подкрепата на Европейския парламент. Тоест, ако, ако вземем решението Китай да се възприема за пазарна економика. А освен това мога да отбележа, че според мен може да една държава да е пазарна економика по различен начин. Смятам, че всеки ще се съгласи с мен, че, е че в Европа има пазарна економика, въпреки че имаме и много е, добре, е, че е една много добре регулирана економика от социална гледна точка и т.н. Така че ще оставя въпроса за СТО и точното определение пазарна економика за по-късно но работим с Китай, това мога да ви кажа. Подписахме работен документ, който ни дава възможност да, да се сближим по някои елементи, като, например, контролът на сливанията, например, и фактът дали сливането трябва да бъде оповестено в повече от една юрисдикция. Трябва да имаме синхрон в това отношение с Китай, както и Съединените щати, например и е важно да имаме все по-добра координация, защото по, по този начин и прилагането на законодателството за способността ще може да навакса на темпото на глобализацията, което е много важно за нас. Така че да, може би ще има напредък, ще има промяна за, по определението за пазарна економика. И смятам също така, че трябва да работим съвместно с Китай, за да подобрим взаимното разбиране, съвместното ни разбиране на това как функционира конкурентна способността в отделните държави. Благодаря ви и сега отново дам думата на докладчикът ни господин Бернер Ланге. Благодаря. Може ли да продължа по текста? за това къде отиват парите. Парите се връщат на дънакоплатеца. Разбира се, с числата може да се играе по всякакъв начин. И как парламентът може да се ангажира по-активно в публикуването на насоки, указания, основни решения на националните органи за защита на конкуренцията. По конкретните случаи на 4 ноември комисията излезе с своето решение по Нойбургринг. Основният въпрос така си остана без отговор от комисията, а той е прозрачна ли е, беше процедурата и неутрална ли е а, спрямо конкуренцията? Имам предвид, не е ваш личен отговор, а официална позиция на комисията. Аз не разбирам аргументите на адвокатите по това производство. Точно така. Именно съда на Европейския съюз е този, който може да даде най-важните насоки за работа и то независимо, за да имаме една система от гаранции, че качеството на системата е достатъчно високо и не се изкривява конкуренцията. Парламентът може да поеме по-преки отговорности. Е, същото може да се каже и по отношение на националните органи за защита на конкуренцията. Аз лично ще се погрижа да бъде съзаконодател парламента по тези въпроси може, разбира се, да настъпят някои промени в хода на публичните консултации, но това е моят стремеж, защото това ще засили позицията ни и ще се стигне до по-добри резултати, ако парламентът участва активно като съзаконодател. Разбира се, той ще е съзаконодател, ако бъде внесено предложение за законодателен акт. Но очевидно това ще бъде изхода от консултациите, освен ако не се случи нещо много драматично. Както и в предишни случаи, със законодателството на Европейския парламент доведе до много добри резултати. Важно е да направим очевидното и да го направим без влагане. Второ, по въпроса за данъчното облагане и възстановяването на неправомерно платени суми – аз предпочитам да обсъждам този въпрос по-широк план, не само като форма на държавна помощ. Очевидно, съгласно правилата, когато има неправомерно отпусната държавна помощ, тя се връща на съответната държава членка. Но ако разгледаме в много по-широкия контекст на данчното облагане е, тези суми, то тогава бихме могли да обсъдим различни възможности. Аз с удоволствие ще участвам в такова обсъждане. Благодаря, казва председателя. Приключихме с записалите се за изказвания и въпроси. Госпожо комисар, много ви благодаря за днешната среща. В своето уводно слово вие казахте, че сте тук, за да ни слушате, да се научите а, е, е, на нещо ново от нас. Мога да кажа, че и ние много научихме от вас. Благодаря ви и с нетърпение очакваме през зимата, може би в началото на едната година, отново да се срещнем, да обсъдим редица въпроси, които днес не можахме да обсъдим, е, въпроси, по които в момента работите. Докладът по а, политиката за конкуренцията на 13 октомври беше внесен, ще бъдат обсъдени измененията. 1 декември в парламентарната комисия ще се гласува в пленарната зала на 18 януари. Това е графикът за сега. Това са плановете ни за приемането И така приключваме днешното заседание. Утре 9 часа сутринта продължаваме с прословутия въпрос за МИФИД, за инструмент, финансовите инструменти на пазар.